Eh, bonjour à tous les membres. Nous devons commencer parce que... Добър ден на всички. Нека да започнем работата си. Тук има много важен гост. И не е добре да го караме да чака. Quest'anno un processo di revisione costituzionale che è stato sviluppato dalla Commissione. Както знаете, започна конституционния преглед през месец март. Той се провежда от е, Консултативния комитет по конституционни въпроси и се свърза с множество организации на млади е, хора, е, неправителствени организации, културни, научни и на организации и синдикати и накрая излезе с предложение за преглед, прието на 7 юни, което след това бе изпратено до институциите и обнародвано. Дава се повече правомощи на парламента. Държавният глава продължава да е държавен глава, върхов, върховен главнокомандващ. Но също времено конституционния преглед въвежда нови елементи, като независимост на съдебната власт, разделение на властите, законодателна, съдебна и изпълнителна. И още един друг важен въпрос. Важен за нас, особено тук в Европа, равнопоставеността между половете. На своята реч в своята реч кралят обяви, че подкрепя предложението и го смята за един от основните устои за конституционалната парламентарна социална монархия. Кралят подчерта значението на разделението на властите, за да може институциите да функционират демократично и планира референдум, който ще се проведе през юли. Прегледът на Конституцията получи подкрепата на повечето политически партии, но а, се смята, че предложените на този етап реформи не са достатъчни. И е планирана демонстрация срещу тях в следващата неделя. И така, това е общата картина. За нас е чест да приветстваме делегацията от Марокко, ръководна от доктор Трис Лахгар, морокски министр за отношения с парламента. В делегацията има и представители на гражданското общество, които ще можем да изслушаме след като изслушаме господин Лашгар. И така, Ваше превъзходителство, новата конституция дава нови правомощи на парламента, включително и правомощия за иницииране на конституционни измерения и за предоставяне на амнистия и създаване на комисии за проучване. След новата конституция, как, очаква, е, как очаквате да се развият нещата? Какви са очакваните от вас промени в марокско, марокското общество и в отношенията с Европейския съюз? Очакваме да чуем вашите коментари с голям интерес. Надявам се, че ще можете да се впишете в рамките на около 10 е, минути. Преводът е консекутивен, казва председателят, така че е, ще има известна гъвкавост при а, е, измерването на времето. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Панцери за поканата. Благодаря и на депутатите в парламента и председателя на комисията. Отново искам да кажа, че за мен е чест да се изкажа пред тази комисия. Вече съм присъствал на заседание на тази комисия преди около 4 години. По това време говорихме за демократичния преход от южната страна на Средиземно море. Тогава имахме представители на Алжир, Тунис и Палестина. Днес след 4 години демократичен преход сме отбелязали значителен напредък – напредък по отношение на правата на жените, по отношение на правата на човека като цяло. Социални и економически реформи. Е, Вие винаги сте били наш стратегически партньор – А днес Марокко е партньор за демокрация на съвета на Европа. Арабският свят преживява много сътресения. случващото се в арабски свят в момента се случи в Марокко преди 10 години. А в арабския свят години наред има нови промени всяка седмица. Ние имахме демонстрации всеки ден connaît un conflit qui est le suivant. هناك من كان يؤمن بضرورة بناء الدولة От своята независимост Марокко преживява дълъг период на конфликт. Конфликти. Pour construire l'État, c'est-à-dire l'administration et l'armée. Според някой първо трябваше да се изгради държавата, администрацията, армията. И à ceux qui, de l'autre côté, pensaient que toute construction на État passe дабор пар ла... а срещу тях се изправяха онези, които казаха първо демокрацията се изгражда и чак след това може да се изгради държава. Това, разбира се, доведе до сериозен конфликт. Euh, и това имаше сериозни последици за нашата страна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 конфликтите често водят до съкрушаване на опозицията. А в Марокко очаквахме да има многообразие. И в рамките на този контекст Негово Величество произнесе своето слово вчера. Диалог национал euh, de très grande envergure. مع كل الأحزاب والنقابات والمجتمع Неговата реч отваря път към много широк диалог с включването на всички партии, всички синдикати и гражданското общество. Ваташ юни. Et la fin de ce euh, dialogue a donné naissance au projet de la nouvelle constitution qui a été annoncé par Sa Majesté le Roi le Резултата на този диалог е новата проекта Конституция, обявена от Негово Величество на 17 юни. Основните реформи са следните. C'est une constitution pour les institutions de l'État. Тази конституция създава основите за държавните институции. Става дума за ново разделение на властите. Е, и за изграждането на основите на държавността. De, la, de multiple du Maroc. Арабия, Амази... Признава се многообразието на Марокко. Хасани. Араби, бербери, хасанити и евреи. Това е старата средиземноморска идея на Андалусия. Признава се берберският език като втори официален език на Марокко, заедно с арабския. Les droits et libertés fondamentales de la citoyenneté au référentiel. Конституцията представлява харта за основните права и свободи на нашите граждани и основана на Универсалната декларация за правата на човека. Осигурява и по-голямо равноправие между мъжете и жените. Е е Става дума за национален суверенитет, за върховенство на Конституцията – приложена чрез референдум и избори. И така, както казах, става дума за върховенството на Конституцията над всички е, власти парламентарната, законодателната и изпълнителната. Установява се разделението на властите в контекста на е, конституционната демократична парламентарна социална монархия. И в този контекст няма вече упоменаване за свещеността на краля като личност. Той обаче има религиозни правомощия. Euh, Законодателството остава в ръцете на парламента. И изключително у парламента. Правителството е израз на избрания парламент ръководителят на правителството няма да се назначава от края, а ще бъде член на партията, спечелила изборите. Правителството има пълни изпълнителни правомощия. Та определя политиките, и надзирава дейността на всички демократични институции. Парламентът е силен, с увеличени правомощия, не само законодателни, но и за парламентарен контрол върху работата на правителството и за оценка на всички обществени политики. Искаме опозицията да стане по-силна, за да може да играе своята роля в парламента. Съдебната власт също е напълно отделена, за да може да има пълно спазване на всички закони и права. С това вече разполагаме с основните гаранции за независимостта на съдебната власт. Създава се Конституционен съд, който се грижи за прилагането на Конституцията. И така, новото в тази Конституция е, че тя създава една партиципативна демокрация. Нещо, което означава, че всички граждани имат право да подават петиции и дори проекто закони. Конституцията признава значението на гражданското общество, ролята на синдикатите ролята Института на медиите в защитата на демокрацията и правата на човека. Ще има и нови области на партиципативната демокрация в образованието, младеща, културата като области – ще има и регионализация с по-развита регионална и местна демокрация. И така, това са новите принципи, които са важни за доброто управление. Това са основите на конституционната демокрация. политическите реформи. по отношение на закона за политическите партии, закона за изборите, закона за медиите. Всички тези закони спомената и в тази нова проекта Конституция, 27 рамкови закона общо и 40 други закона. Тези закони са предмет на тази политическа реформа.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 тук има представители от партията за правосъдие и развитие, господин Хамет Алджар, генерален секретар на Националната партия на независимото движение и господин Ясеуи, председател на съвета по правата на човека. Благодаря. Господин Салафранка, благодаря, господин председател. Сърдечно добре дошли на нашите гости в е, комисията. Първо искам да задам един въпрос от общ характер. Как оценявате средиземноморската политика на Европейския съюз? Повече стабилност, повече демокрация ли е донесла тя в региона? Какво е вашето впечатление? Вие със сигурност познавате добре средиземноморската политика и по-точно новата политика, която представи върховният представител. Ние се запознахме с събитията във вашата страна, с проекта за Конституция. На 1 юли казахте, че ще се гласува и кралят вече няма да бъде свещен, а ще бъде само с неприкосновени права. Как преценявате събитията, които стават в съседните държави. Вие казахте, че преди 4 години сте бил в нашата комисия и сте бил придружен от представители на съседните ви държави от Палестина. Какво смятате за събитията в Тунис, Либия и Египет? А също така и в други държави. Как това може да повлияе върху интеграцията на страните от Магреба. Член 41 от реформираната конституция гарантира свобода на религиите. Това е важна тема и за това искам да ви попитам, че дали е, този член 41 гарантира свобода на съвестта и има ли възможност тези текстове да бъдат изменени. И след това Какви движения има във вашата страна, които се противопоставят на тази реформа? Ние видяхме, имаше на 20 февруари демократични демонстрации. И един последен въпрос, господин председател. Господин министър, искам да ви попитам. Член 90 от вашия закон позволява кампании срещу подпомагането на конституционната реформа. Каква е вашата позиция в случая? Благодаря. Благодаря, господин Салафранка. Има достатъчно време, за да дадем на всички думата в дискусията. Искам да добавя, че е задача на министър-председателя да отговори, но мисля, че и членове от неговата делегация могат да дадат отговори по специфични теми. Госпожа Нейц нашия докладчик по общностните програми за Средиземноморието. Благодаря, господин председател. Господин министър, уважаеми членове на делегацията, искам първо да ви приветствам най-сърдечно при нас в Европейския парламент и искам да попитам – или по-скоро да изразя моето задоволство, след като прочетох речта на Негово Величество и всички промени, които се провъзгласяват в тази реч. Както знаете, господин посланик, Марокко е страна, която познаваме добре. Повече от 40 години изминаха откакто съм посещавала тази страна и е, каква е, е посоката на промените, които се извършват там? Предложенията, които са представени сега, по тях може да се каже, че много често това са предложения, за които не смеят да мечтаят страни от този регион – и това е много положително, но разбира се, едва ли са изпълнени всички очаквания на водача на движението от 20 февруари. Естествено, има и опасения. И в тази връзка искам да кажа няколко думи и да задам няколко въпроса, защото всъщност най-важното е ще се случи след изпълнението на тези предложения. Ще дам само един пример. В предложения текст на Конституция се предвижда на депутатите да се възложи забрана за определен период да сменят партията си. Това е много важна забрана предвид промените в партийния ландшафт през последните пет години. И ние виждаме или по-скоро сме научили, че са възникнали там нови партии и надявам се, че никого не засягам с моята формулировка, но това са много партии сега в лявото и дясното пространство и това ще определи и бъдещето във вашата страна а това се отнася не само до вашата, но и до моята страна и за това трябва много внимателно да се прилагат такива разпоредби. Следващата точка за една трайна демокрация е важно различните партии наистина да се разбират по-добре, отколкото до сега. Извинете за тази толкова пряка формулировка, но всички трябва да положат усилия и да се погрижат хората в страната да могат да се регистрират за участие в изборите защото при последните избори и частието беше толкова ниско, че по този начин беше застрашена устойчивостта на мароканската демокрация. И последен въпрос, господин председател. Свобода на печата и свобода на убежденията също трябва да намерят по-голям израз в реформираната конституция. През последните месеци обаче, за съжаление, установихме, че срещу журналисти или срещу издатели се водят нови дела и това е нещо, което буди загриженост. Благодаря за вниманието. Господин Янис има думата. Господин председател, благодаря. Благодаря, господин министр. Благодаря и на цялата мароканска делегация, която днес е, е на посещение при нас и може да проведе с нас този дебат. Като андалузец и испанец искам първо да посоча, че много обичам Марокко и е, не само в географско отношение, но и в културно, емоционално и историческо отношение. Позволявам си да кажа, че познавам страната относително добре и по тази причина всички събития, които стават в Марокко за нас са много важни. Ние се радваме много, че този процес се състоя и че кралят е започнал економи... Е, конституционна реформа и политическа реформа с цел да преструктурира страната в парламентарна демократична монархия. Ние смятаме, че страната е поела по правилния път и аз подкрепям този проект също. Той е необходим и подкрепата също е необходима. Дори и самите мароканци всъщност да отговарят за изпълнението на този проект и в частност мароканските институции. Преждеговорившата засегна една много деликатна точка за всяка демокрация, именно свобода на убежденията и свобода на словото, на печата – това са много важни свободи в рамките на една демокрация и ако мога да се изразя по-меко, е, този въпрос е малко полемичен. И още един въпрос имам във връзка с е, изгнанието. Искате ли да включите и тази тема в е, вашия проект за реформи и още една болезнена тема за Марокко – Западна Сахара. Марокко разглежда този район като собствена държавна територия, обаче ООН е на мнение, че става дума за територия, която не е приключила процеса на деколонизация. И аз тук бих искал да посоча, че една демократична реформа не може да успее без да се постигне напредък по тази толкова деликатна тема. Господин министр, това са моите лични бележки и моите въпроси. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, господин Янес. Господин Преда. Uh, благодаря, господин председател, господин министр, ваше превъзходителство. На първо място искам да ви благодаря за изказването. Разбира се, речта на краля бе нещо много интересно, нещо, което очакваме от доста време. Бях наскоро на посещение в Марокко като част от парламентарната делегация. Този въпрос бе обсъден тогава. Въпросът се следеше с голям интерес вътре в Марокко, извън страната. Мисля, че с проекта Конституцията е направена важна крачка към демократизацията на страната. Процес, който бе обещан на мароканските граждани преди така наречената арабска пролет. Промените, които настъпват сега, са доказателства, че е възможна политическата промяна по мирен начин в арабския свят и Марокко мисля, че може да послужи за добър пример за целия регион. Особено ако се направи сравнение с промените случващи се в други части на арабския свят. Очевидно, че аз не мога да извърша пълен анализ на предложените промени. Разбира се, Конституцията става много по-всеобхватна с около 150 е, членове, за разлика от 108 члена в сегашната Конституция. Искам да кажа, че много хубав сигнал е, че краля представлява една политическа система, която е безпредседентна. И че в преембюла се казва за засилване на сътрудничеството и партньорството с държави в еврото зона на съседство. Това е нещо съвсем уникално ако направите съпоставка с конституциите на държавите в региона. Това още веднъж е свидетелство на факта, че що се отнася до Марокко, Европа е много важна. Приветствам факта, че и са уредени на дълго и на широко въпросите за основните свободи и права. Това е съобразено с международните стандарти, поредния положителен сигнал и знак. Освен това, приветствам факта, че се институционализира и Конвенцията за правата на човека. Когато бяхме в Марокко, се срещахме с представители на Националния съвет за правата на човека. Факта, че се подсилва тази институция в Конституцията е много добър знак. Приветствам разпоредбите за равенство на половете и създаването на орган за насърчаване на равенството. Това са все важни въпроси. Не искам да се спирам на миналите спорове за облика на режима. Някои наблюдатели казват, че дори изборите да се на всеки пет да се говори за демокрация. Има и критици на сегашната конституция и смятат, че краля трябва да изчезне напълно от политическата сцена, но така или иначе мисля, че има разделение на властите. Длъжността министър-председател придобива все по-голямо значение. Създаването на Висш съдебен съвет също така, според мен, може да отговори на очакванията за независимостта на системата на правораздаването, на съдебната власт. Освен това, може да се каже, че набира скорост регионализацията, а на конституционно равнище всички ние знаем колко важна е тази тема. В заключение имам следните забележки. Във вашата презентация Казахте, че крали е подчертал колко важна е дискусията, която вече се провела. Но все още има време до референдума. Как мислите, че ще продължи дискусията на проекта Конституцията? До сега дискусията се води не на базата на факти, а на спекулации. Сега вече фактите са известни. На второ място, относно избирателната активност, един от колегите спомена, че на последните избори активността бе много ниска, което е притеснително. Смятате ли, че сега с засиления интерес към промените ще има по-голяма избирателна активност? Защото легитимността е много важна. Едва ли има човек, който смята, че референдумът няма да е успешен, Въпросът по-скоро е какъв процент от хората ще участват в него. И на последно място, опозицията. Движението 20 февруари продължава своите демонстрации, то не спира дейността си. Мислите ли, че може някакси да се интегрира поне участие това движение? Благодаря. Благодаря, господин Преда. Госпожа Егла. Благодаря, господин председател. Господин министр, имам един въпрос, който е в съвсем друга посока, но тъй като днес ми е дадена тази възможност, ми се струва важно да задам този въпрос. Първо искам да се извиня, че закъснях. В Европейския съюз ние обсъждаме търговско споразумение с Марокко и през следващите дни трябва да представим становище и парламентът трябва да отхвърли или да се съгласи с, тази, с това споразумение. Аз виждам, че са направени важни стъпки във вашата страна. Според мен това са стъпки достойни за уважение, насочени към положителни промени. Темата Западна Сахара вече беше засегната. В търговското споразумение тази тема също присъстваше за нас. Но въпросът ми е следният и тук искам да чуя вашето мнение. Правилно ли е бързо да приключим тези преговори с положителен или отрицателен резултат, но по-скоро изглеждат нещата така, че ще бъде положителен резултат. или предвид променените политически условия ние бихме могли да кажем, че вече при тази нова ситуация да се проведат допълнителни преговори, така че в крайна сметка нещата да бъдат е, във взаимна изгода за всички. Според мен, работещите е, хората във вашата страна ще спечелят от това споразумение в е, регионите, по-точно в селските региони. Това търговско споразумение ще спомогне за повишаване на доходите. Искам да чуя вашето мнение. Благодаря. Eh, vorrei dare la parola <clears throat> anche a eh, tre persone Сега ще дам думата на три много важни лица, които са днес в залата те представляват малко по-различно гледаще от това на правителството. В два от случаите те представляват опозиционни партии. Госпожа Лесен Далти е първо, депутат, представител на партия Свобода и развитие, правосъдие и развитие. След това господин Муами Дълджуа, генерален секретар на партия Национален съюз за независимост. Имате по 5 минути за изказване. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, които взеха думата, на тези, които не се взели. Благодаря и за любезните думи, които бяха казани за Марокко и за изразената съпричастност, която мога да кажа е взаимна. Много мароканци са учили в Европа говорят европейски езици. Така че има, може да се каже, един вид католически брак между Европа и Марокко. За мен е удоволствие да взема отношение по зададените въпроси. Първо, в контекста на Марокканската конституция искам да кажа, че Това, което каже, може да ви се струва очевидно на вас, но не очевидно за нас. Проектът е много по-различен от сегашната конституция. В сравнение с конституцията от 96-та година имаме абсолютна революция. Ние подписахме договора за задълбочено сътрудничество с е, Европа сега преминаваме към една по-развита форма на демокрация. Марокко се сближава все повече с Европа. Що се отнася до споразуменията за свободна търговия, всички партии в парламента гласуваха за. Когато гласувахме договора за свободна търговия с САЩ, моята партия не гласува за. Мисля, че можете да разберете защо. И така Европа за нас е стратегически партньор. Аз съм от партията на берберите. И винаги съм много искрен, когато говоря. Въздействието на събитията в арабския свят върху Марокко щеше да е пагубно, ако ние самите не взехме участие в процес на демократизация заедно с Европа. Защото Европа не помага на диктатури. Алжир и Тунис не заслужават подкрепа. За щастие Марокко успя да избегне тази съдба. Ние искаме да продължи нашия напредък, искаме да послужим за образец. Мисля, че ние сме добрите в арабския свят, нещо, което искаме да продължи. Очевидно, че нашата конституция не е като тази в Испания, но както казах на журналистите, ние сме Испания в арабския свят. Ние имаме испански тип монархия в арабския свят, така че постигаме напредък. Но също сме намираме в самото начало. В началото на разделението на религията от държавата. Вече няма да има религиозно тълкование на нормативни актове в бъдеще. Ние не искаме армията да се превръща в маша на религията. Още сме в самото начало на пътя, на пътя на разделение – Министър-председателят носи отговорност към народа. Изпълнителната власт вече не е подчинена на краля, тя е отговорна пред парламента. Това е радикална промяна за нас. Щеше ни се промяната да е още по-радикално. Това ще стане. Но проявихме известно колебание. трябваше да избира между религиозна и светска държава. При светска държава всеки може да тълкува исляма както иска. И аз казах на колегите, че ако позволим на хората да обсъждат религията сами, едва ли ще получим повече гласове. Исляма трябва да остане за краля. Това е ресора, който бе запазен за краля. Ислямската партия каза да в Марокко, тъй като ние искаме да се сближим повече с Европа. Искаме помощ, защото демокрацията има економическо измерение, когато има бедност, процъфтяват идеологиите. Ето защо Марокко трябва да засили темповете на економически растеж. Бе предложено да се ускори темповете на работа по тези споразумения. Често мога да кажа, че те са от голяма полза за арабския свят. Ще се дават стимули за малките земеделски стопани все пак ние сме пазар, който е много близък до вашия и обратния. Искаме да се сключат и договори в сферата на селското стопанство. И също така искаме испанските ни приятели да разберат, че Марокко иска да работи с Европа. Аз си спомням как представля... какво представляваше Испания от през 1991 година. Ковите промените, които са настъпили там след присъединяването в Европа, ще видите, че много е направено. Европа, която прие Испания и Португалия, искаме да се отвори и към други части. Марокко е готов да постигне голям напредък и се надявам, че нашите усилия ще срещнат вашето разбиране и подкрепа. Благодаря, господин Дауди. Господин Мохамед Алжур, заместник председател, генерален секретар, както казах, на партия Национален съюз за независимост. Имате 5 минути, ако обичате да спазвате отреденото време. Ah, d'accord, oui. bon. Merci. Ah, d'accord, c'est celui-là. D'accord. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, ваши превъзходителства, искам първо да ви благодаря за честа, която ни оказвате с посещението си тук и участието си в тази дискусия. Ние искаме да изразим дълбокото си убеждение, че за Марокко настъпи исторически момент, момент, който може да се обозначи като резолюция. Аз съм участвал в политическия процес в Марокко като защитник на човешките права, като министър – и също така като ангажиран гражданин в различни неправителствени организации. Въпреки всички промени и целият напредък, който беше постигнал, ние сме изправени пред големи трудности. Трябва да убедим младежите в Марокко да участват в политическия процес. Младите хора не разбират в пълнота значението на изборния акт Кралят остава впечатление, че той прави всичко, защо трябва да се участва в избори и защо трябва да се поема отговорност. Тази нова реформа предлага отговор. Новата реформа ще ни помогне да убедим младите хора, че чрез избори, чрез участие в политиката, човек има възможност да промени нещо, има възможност да повлияе върху политическите решения – и също така върху избора на министър-председател. Това трябва да се подчертава непрекъснато. Промените най-вече в изпълнителната власт, които са предвидени в хора, хода на реформата, са изключително важни и за това хората трябва да се ангажират силно в тези промени. По тази причина демонстрациите от 20 февруари и лозунгите издигане на улицата трябва да бъдат пре върнати в поведение на истински граждани, за да не бъде повече на власт целият политически елит, който не съответства на този дух на реформите. И за това аз искам да се даде възможност за положителна реакция и на исканията на младите хора. За Западна Сахара искам да кажа следното. Марокко тук има идеални шансове да реши проблема. Ние искаме да създадем ситуация, която е изгодна и за двете страни, като се вземат предвид интересите на гейтските братя. Това е всъщност една огромна автономия в името на мароканския суровенитет. Новата конституция предвижда добра конституционна рамка, добра правна рамка за автономията. Съответните преговори на неформално равнище продължават. Разговорите продължават, но за съжаление трябва да установим, че другата страна, нашите алжирски приятели, не показват достатъчно политическа воля и решимост, за да се реши този проблем в положителен дух. За да стане това, трябва да бъдат изпълнени изискванията на ООН. Арабската пролет е тук, тя е факт. Страните от Магреба могат да бъдат само демократични. Гражданите там трябва да имат свобода на словото, трябва да имат свобода за политическо действие и се надявам, че тази политическа воля ще намери положителен отклик от другата страна на границата и ние ще бъдем свидетели на един демократичен Алжир, демократично Марокко и изобщо на демокрация във всички страни от Магреба. Разбира се, това се отнася и до автономията. Предложението, което прави Марокко, остава във връзка с суверенитета, като защитник на човешките права, съм горд с този проект на Конституция, който предвижда равенство между мъжете и жените и също така е съответства на изискванията за спазване на правата на човека и на международното право. Благодаря. Благодаря, господин Аржан. Искам да дам сега думата на следващия оратор, който е член на съвета по човешките права, господин Ясами. Благодаря много, господин председател. Благодаря на цялата комисия за това изслушване. Искам да направя няколко важни коментара. В петък преди речта на краля, парламент, а, кабинетът изготви декрет. Опозиционните партии ще имат достъп до медийно време. а, активистите ще имат достъпи до частни и до обществени телевизионни канали. Около конституционната реформа бе изразено недоверие по няколко причини. Първо, говори се за плурализъм. Много хора казват, че няма какво толкова да се обсъжда в тази връзка. Но аз, господин председател, също имах честа да съм участник в консултативния съвет и изготвил проекта реформата на Конституцията. И Искам да ви уведомя, че тази комисия изготви 150 и получи 185 меморандуми. 148 от тях дойдоха от организациите на гражданското общество в Марокко. Така че на практика плурализъм в Мар- Марокко има. Движението от 20 февруари е част от гражданското общество, но не е в никакъв случай негов единствен представител. Затова смятам, че трябва да подкрепим тази конституция. Много важна и за Марокко, и за региона като цяло. Трябва да се съсредоточим върху тези въпроси, където трябва да се напредне. Проекта Конституцията отваря пътя към реформи в Конституцията. Оттам нататък двете камери на парламента започват да работят по съответните изменения съвместно. Пространство за работа на всички политически партии има. По отношение на свободата на вероисповеданията, Споменава се свободата на вероисповеданията в Конституцията, но не се споменава изрично свободата на мисълта. При всички положения тя заляга в принципа на недискриминацията, независимо от причината за тази дискриминация. Има тълкновителни норми, но има случаи, в които има противоречия, но свободата на словото е залегнала в Конституцията, както и свободата на медиите. Министър заявила своите водни думи, че демократичният процес в Марокко е изключително специфичен а, и смятам, че да, до арабската пролет Марокко бе само в региона, но сега вече има много други страни, които се движат по пътя към реформите. Може да се говори за цялостния обхват на тези реформи. Надяваме се, че в нашите страни съседки ще бъде спрени кръвопролитията и ще се намери решение и тях. Но сега вече Марокко не е само. Благодаря, давам думата на господин. Мине до 4.30. Благодаря, господин председател. Моите приятели вече дадоха много отговори и не ми оставиха много неща. Е, но все пак искам да отговоря по няколко въпроса. Първо, по отношение на Западна Сахара и споразуменията. Няма споразумение, което да се занимава с Западна Сахара. Споразуменията ни с Европа се занимават с интересите на Марокко и на Европа. Западна Сахара е въпрос, който ще бъде, би трябвало да бъде разгледан от съвета за сигурност на ООН. Марокко плътно спазва и следва резолюциите на ООН. Надяваме се, че вятъра на демократичните промени, който се усеща в целия арабски свят, ще се отрази благотворно на въпроса за Западна Сахара. Надяваме се също, че предложението за самоопределение или по-скоро автономност ще получи положителен отклик. يراعي مصالح المغرب ومصالح أوروبا ونأمل أن يعجل البرلمان الأوروبي الوجود par rapport aux accords agricoles. Ce sont des accords donc qui sont... Що се отнася до споразуменията в Сълско-Стопанската област, това са споразумения, които са от интерес и за Марокко, и за Европа. И се надяваме, че парламентът ще се погрижи за бързото а, приемане на това споразумение. Що се отнася до свободата на медиите, Il est certain qu'il y a eu des discussions récemment autour de cette question. Ясно е, че този въпрос бе обсъждан в последно време. الحريات والحقوق المنصوص والقواعد الموجودة فيه فيما يتعلق بحرية الصحافة et par rapport donc aux libertés et aux droits et tout ce qui est inscrit dans le cadre de cette Constitution. Във връзка с новата Конституция, правата и свободите, залегнали в нея по отношение на свободата на медиите, както и правото на достъп до информация. означава, че всички ние, политически партии, правителството, парламента, трябва да обмислим този въпрос отново, за да постигнем ситуация, в която свободата на медиите да може да се гарантира ефективно. Надяваме се, че проекта Конституцията ще увеличи и легитимността на политиката в Марокко. Euh, и че ще даде допълнително доверие в дейността на политическите партии. Е Правилата, които са зададени в проекта Конституцията, ще дадат възможност на мароканците да станат действителни пълноправни участници в изборите. Euh, тъй като мароканските граждани ще знаят че техните гласове им дават реална възможност да участват в избора на правителството и на съответната политическа програма, която правителството ще приложи. Notamment qu'on a vécu pendant des décennies au Maroc une situation où le citoyen a в Марокко вече десетилетия гражданите нямат желание да се занимават с политика. Избирателната активност беше ниска И смятаме, че новата конституция ще даде възможност на младите да гласуват на избори възможно най-скоро. Младите в Марокко трябва вече да сменят начина по който изразяват мненията си. Да го правят не чрез демонстрация, а чрез, чрез ангажирано активно участие в политическия процес. سواء في مشروعنا التنموي أو الديمقراطي И накрая нека да кажа, че по отношение до Марокко Европа винаги е била стратегически партньор в нашия процес на изграждане на демокрацията и на развитие. Един партньор, с който работим по политиката на добро Et qui nous a par la suite accordé le statut avancé и който ни даде привилегирован статут и който ще ни даде статута на партньор за демокрация в съвета на Европа. Надяваме се че ще останем страна модел за, за държавите от южната страна на Средиземноморието. Един модел на мирно развитие. كما جاء في الخطاب الملكي على ضرورة تغيير أزيد من عشرين قانون تنظيم. Et nous promettons que nous n'allons pas donc nous contenter de ces réformes constitutionnelles, mais и заявяваме, че конституционната реформа за нас няма да е единственото. Ще се погрежим в рамките на обсъждането на проекто Конституцията – да се проведе сериозно обсъждане на демократичната промяна. Ще се променят повече от 20 закона. Благодаря много за вниманието, благодаря за подкрепата. Grazie ai amici che hanno eh, fatto i loro interventi dal punto di vista eh, delle diverse. Благодаря много, господин министр. Благодаря на приятелите ни от Марокко, които а, говориха и които представиха различните гледни точки в Марокко. С огромен интерес случахме различните гледни точки. Съгласни сме е, по това, че имаме една обща цел, а именно ясни промени през следващите седмици, така че Марокко да стане лидер в арабския свят и да може да се придвижи към конституционна монархия, така както я дефинира кралят. И така, съвсем скоро ще прекрачите напред по пъти към демокрацията с организирания референдум. Благодаря ви много за присъствието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 продължим работата на комисията. Почивка от 5 минути. Bene, allora cari colleghi, abbiamo atteso qualche minuto. Колеги, изчакахме няколко минути. Хубаво е да започнем на време с следващата точка обмен на становище с Николас Уайскот, управителен директор на дипломатическа служба за Африка. За последно се видяхме с него през април. Тази размяна на мнение ще е с председател господин Девар, с съпредседател господин Девар, един от заместник председателите на Комисията по развитие. След малко ще му дам думата за встъпителни слова. Искам да очертая сферите на общ интерес с нас. Добре дошли, господин Девар. Е, ще се представи положението в Демократична република Конго. Остават само няколко месеца до президентските избори през ноември. Все още не знаем дали ще изпратим мисия наблюдатели на изборите в тази страна. Това е спорен въпрос по редица причини, включително и по бюджетни съображения. Може да се окаже, че нямаме необходимите средства да извършим всичко, което искаме. След това събитията в Судан, най-вече региона Абие и хуманитарните условия там, също и Южен Судан, който ще обяви своята независимост на 9 юли и който наскоро сключи споразумение за демилитаризация на градичния район със Судан. Няма нужда да кажа нещо друго, освен ако господин Девар не иска да вземе думата. да дам думата на господин Уескот. Господин Девар, искате ли да кажете нещо? Благодаря винаги. Е много хубаво, когато сме съпредседатели с вас. Само искам да кажа, че се ражда една нова нация през юли, която се нуждае от много подкрепа от нас. Това ще е нация, която се изгражда от самото начало. За мен бе голяма привилегия, че бях докладчик е, на един доклад за изграждането на нацията, в който мина в парламента преди две години. Структурата вече е приета. През 2009 Генералната асамблея на ООН създаде комисия за изграждането на нации и подпомагане на съответните структури. Южен Судан е класически пример за възможност за Европейския съюз да покаже какви са неговите цели в сферата на така наречените меки правомощия, как може да помогне на тази новопоявяваща се нация да вземе своето място в света като пълноправен член. Това може да е не само изпитания за Южен Судан, но и за Европейския съюз. След влизането в сила на Лисабонския договор, от нас се очаква да покажем на света какво можем да направим. Как можем да помогнем на Судан да реализира своя потенциал. Така че това е много голяма възможност за нас, а и за нашите равнопоставени партньори, народа на Южен Судан. Благодаря, господин Дева, за интересното изказване. Сега ще дам думата на нашия гост и докладчик. Благодаря за мен е удоволствие. Ще бъда кратък, разбира се. Мен ме интересуват вашите въпроси. Накратко ще се спра на положението в Судан и в е, Демократическа република Конго. Първо, Судан. Както каза се председателя, Судан наближава независимостта на Южен Судан след референдума през януари. Обявяването ще стане на 9 юли. Върховният представител би трябвало да представлява Европейският съюз на тази церемония, за да символизира важността, която предаваме на това събитие и на договорите, за мирно разрешаване на проблема от самото начало. През изминалите 4 седмици възникна сериозен конфликт в Абия и Са... в Кодафан. Положението е по-крехко, отколкото очаквахме. Има сериозна опасност положението да се влуши, а не да се подобри прогресивното влушаване на положението започна с блокада от страна на северните власти. Блокираха се доставките до Южен Судан по път. След това последваха редица сблъсъци, в резултат на които суданския въоръжени сили отидоха в Абие и извършиха бомбардировки на цивилни обекти. Има над 100 000 беженци от района Абие и още около 60 000 от другия район Савкодафам. Войните действия се разпространиха и до този район – Има сериозна хуманитарна криза в областния център на този район. Положиха се сериозни дипломатически усилия от страна на президента Умбеки. Розалин Мастен, специалния посланник, представител и други високопоставени лица. Резултатите са подписването на споразумение вчера в Адис Абеба между правителството в северната част и правителството на Южен Судан за прекратяване на огъня и демилитаризация на Абие, където етиопците предлагат да осигурят мироопазващи сили, които да въдворят мир по време на прекратяването на огъня. Силите от двете страни се споразумяха да се отеглят. Споразумението е подписано, все още не е изпълнено. Ние оказваме нашата помощ на етиопците и на преговарящите, за да направим така, че бързо да се изпълни този договор, да се разведри положението и хората да могат да се върнат в домовете си. На второ място, благодарение на положените усилия в Саут Кодафан бе обявено премирие наскоро. Абдулазис Хелу, ръководителя на SPLA, прие примирие, но положението остава доста сериозно и напрегнато. Намаляли са боевете, но се нуждаем от съответното подписано споразумение. От днес мисля, че положението започва да се стабилизира и в двете случаи има известно подобрение в сравнение с положението преди няколко дни. Но все още е много предстоятелно положението, има много беженци, много хора се принудени да напуснат домовете си. Това не трябва да ме отклонява от по-общата картина. Пътят към независимостта на 9 юли си остава. Вчера в декларация се подчерта, че Европейският съюз на съвета на външните работи се подчерта, че Европейския съюз гледа в по-дългосрочен план и се нуждам правилния подход, в който да са определени предизвикателствата и мерките, които ние възнамеряваме да предприемем в Европейския съюз, за да заздравим положението в юга и в севера след обявяването на независимостта, да се очертая типа помощ, която ще го кажем двете части на Судан в бъдеще. За юга ще извършим съвместно програмно упражнение с държавите членки, извършваме и координация с други донори, е, Норвегия, Америка, Световната банка. Целта е да се избегне дублиране на действията. Обособили сме отделните сектори, за които отговаря съответния донор. Ще се започне почти от нулата. Там много работа има. Обещахме цялостен подход, предоставянето на подкрепа. Ще излъчим делегация с ръководител, който ще работи в Джуба, след като се извършат съответните ратификации. Ще продължим нашите усилия да предлагаме помощи на Северен Судан. Много важно е и двете държави да са жизнеспособни. Оцеляването на едната зависи от оцеляването на другата. Продължаваме да твърдим, както казахме минали месец с комисаря Пи Балкс, че сме готови да започнем отново работа с правителството в Картун. Ако се разрешат проблемите и ако се въдвори мир в граничните региони и ако се постигне на второ място напредък в Дарфур, който е сериозен проблем и се остава такъв. Продължава насилието в Дарфур тази година още допълнително 70 хиляди хора са изселени от района, продължаваме да оказваме хуманитарна помощ. Подкрепяме преговорите, които се водят в Доха под е, егирата на катарското правителство. Те доведоха до подписването на споразумение от преди около седмица, в края на май всъщност, на май, който може да послужи за основа на бъдещите стъпки с участието на бунтовническите движения. Има известен застой след края на май до сега. Трябва да направим така, че преговорите да продължат, като използваме за основа вече подписания документ. Относно големите езера, положението за щастие там не е толкова крехко, особено в източната част на страната, където дълги години имаше сериозни проблеми. Мира там се задържа. усилията за интеграция на различните военни движения в региона не бележат голям напредък, но не бележат и отстъп. Има лек забележим напредък на този фронт. Има сближаване между Кигали и Киншаса, което е добре. И има задоволително сътрудничество между двете правителства. Ние ще подкрепим подготовката за изборите, които са за 28 ноември. Европейският съюз ще, окаже, ще предоставя 47 милиона евро за изборната комисия. Ще сътрудничам с Моноско и други донори по логистичните въпроси, за да осигурим гладко протичане на изборите. Тази седмица има проучвателна мисия. Доклада, предполагам, ще е следващата седмица на тема изпълнимостта и реализуемостта на наблюдателна мисия на Европейския съюз. Ще има участие на изборната комисия в Киншаса и на опозиционната партия, които смятат, че Съюза трябва да изпрати мисия наблюдатели на изборите. Ресурсите са ограничени, като си предвид колко нарасна броя на изборите, които трябва да наблюдаваме, особено в Северна Африка, според мен, а и самите държави членки смятат, че трябва да има някаква мисия наблюдатели. Това е много важно за подпомагане на прехода в Конго към стабилна демократична система. Тези втори демократични избори ще са много важни. Ако минат също толкова добре, колкото последните или по-добре, мисля, че може да се постигне напредъка, който наблюдахме наскоро в Нигерия. Вторите избори бяха по-добри от предишните и това заздрави демокрацията. Ако всичко мине лошо, може цялата система да се разпадне. Така че тези избори са свързани с големи залози, Бях на Конго скоро, говорих с опозицията и те имаха известни притеснения в подготовката за изборите. Говорих с избирателната комисия и с комисаря. И мисля, че бях уверен, че се върши, доколкото е възможно, добра работа. Избирателният закон, който се разгледаше тогава, вече е минал в парламента, приете, мисля, че е много по-добър от това, което можеше да е. Редица изменения, предложени от е, изпълнителната власт, бяха отхвърлени от парламента, което е доста окоръжително. Тези изменения нямаше, щяха да попречат на закона. Положението не е идеално, но като цяло съм оптимист, че ще минат изборите в Конго на 28 ноември сравнително добре но много важна ще е нашата роля за успеха на изборите. Ще продължим да реализираме програма за подпомагане на страната. Успях да разгледам какво се върши по линия на тази програма, докато бях там. При все това, управлението си остава предизвикателство, но мисля, че намерим такава форма на помощ, която да помогне на гражданите на Демократична република Конго, особено за решаване на проблемите в, в сферата на правото и законността, насилието, сигурността. Много важно е да се решат тези проблеми, за да се подобри одобрението, да се подсили отчетността и ефикасността на административните управленски структури в Конго. Мисля, че именно тук ще фокусираме нашите усилия в бъдеще. Благодаря, заповядайте за въпроси. Е, доктор Уескот, е, инициаме il dibattito con l'intervento Благодаря. Започваме с господин Дажан, председател на подкомисията по сигурност и отбрана. Моля за 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за казаното във връзка с Судан. Искам обаче да ви задам един въпрос във връзка с специфичните аспекти на обща отбрана. Това е въпрос, който беше обсъден в съвета. Що се отнася до общия подход, който вие представихте – Естествено, има припокриване между севера и юга. Става дума за обучение, за консултантска помощ или за определени длъжности в Южен Судан. Смятате ли, че това е реалистично? Смятате ли, че е желателно? И това дали е нещо, по което вашите партньори от Южен Судан – биха обърнали внимание на тези аспекти за сигурност и отбрана. За Демократична република Конго, там вие предложихте оценка на двете делегации и имаше подкрепа на изборния процес. Благодаря. Благодаря. Господин Брантнер, госпожа Брантнер, извинете, поправя се оратора. Благодаря, господин Уайскът. И аз имам няколко въпроса, както господин Данжан. По отношение на Судан, чухме, че има планове за мисия СД, ССДП за полицията и за летището на Джуба. Каква е целта на мисията? Какво трябва точно да прави Европейската полиция? на летището там и колко полицаи са необходими. Може ли да ни дадете малко повече информация след това за Конго? Може ли да ни дадете малко повече подробности за оценката на двете мисии и за това как те работят заедно? И какво е положението в западната част при нашето присъствие? Службата на специалния представител на Европейския съюз. Там ще бъде закрита през юни а, и това е изключително неподходящ момент. Какви са плановете, с какво може да се замести тя? Благодаря, господин Лотсън. Има думата за 3 минути. Благодаря, господин председател. Две минути ще са ми достатъчни. Извинявам се, господин Лескот, че не присъствах в началото на водните ви думи. Искам да попитам за специалния представител на района, в, в района на големите езера. Вярно ли е, че, служба, че специалното представителство на Европейския съюз там се закрива в момента? И ако това е така, какви ще са мерките, за да може е, да се убедят хората в региона, че това не е отказ от ангажимент. Благодаря, господин Лоцън. Госпожа Лозинг. Благодаря, господин председател. Благодаря за направеното встъпление. Във връзка с изборите в Конго аз имам въпроси насочени към предоставяне на по-конкретна информация за подкрепата на провеждането на изборите. Вие говорихте за мисия за наблюдение на изборите. Искам обаче да науча по-точно по какъв начин комисията и СВД смятат да подкрепят изборите финансово, материално, по какъв начин, дали а, ще се планират мисии на ЕСПО или на СВП и по какъв точно начин се планира тази помощ. Тя ще бъде насочена по еднакъв начин към всички партии или по отношение на Судан. Около 7000 души са контингентите там контингентите на УНМИС. Имате ли сведения, кои страни са заявили съгласие да участват в тези части и каква е числеността на контингентите на отделните страни? Още един въпрос. Какви конкретни задачи трябва да изпълнява УНМИС? Това помощ на Южно-Суданската армия ли е? И къде трябва да бъдат разположени тези части по бъдещата граница или в друг специален регион или в няколко региона. Дали се планира мисия на ЕПСО в Южен Судан, кода, кога и в какъв обхват? Също така, планира ли се използване на външни европейски финансови инструменти? Ако да, в какъв размер и за каква цел? Благодаря за предоставената ми възможност за въпроси. Благодаря на госпожа Льозинг. Господин Преда за 3 минути. Благодаря. Благодаря на господин Уайскот за водните му думи. По отношение на Демократична република Конго напълно съгласен съм с вас за значението на процеса на изборите в тази страна. Точно както и в Нигерия, изборите са от решаващо значение. Страната е голяма и стабилизирането на демокрацията в тази страна изисква да се проведат избори при много високи стандарти. По отношение на Судан – Нека първо да направя един е, коментар. Всички или почти всички е, бяха доволни, че референдумът през януари протече добре, но сега сме малко разочаровани, защото виждаме ужасни конфликти. Нещо, което съвсем не дава големи надежди за 9 юли. Нека да ви припомня, че в съобщението на съвета се говори за следната, се използва следната формулировка. Желание за жителство между две стабилни и проспериращи съседни държави. Звучи чудесно, обаче се опасявам, че може и една ни, нито една от тези две държави да не отговаря на определението. И така. Какви са перспективите за бъдещето? По отношение на Судан, господин Албашир ще пътува до Китай. Е сериозен политически жест. Какви са вашите коментари в тази връзка? Благодаря. Госпожа Сарджентини има думата за 3 минути. Не ми трябва 3 минути. Благодаря. Съвсем кратък е моят въпрос. Става дума за търговията с минерали от Демократична република Конго. Изготви се за. Кона Дот Франк за търговия между Конго и съседните страни по отношение на тези специални минерали, които всъщност финансират бунтовническите отряди. Въпросът е, необходимо ли Европейският съюз да разгледа случващото се и да излезе с подобна инициатива. Благодаря. Господин Зелер има думата за 3 минути. Ich hatte die Gelegenheit als Wahlbeobachter äh, des Europäischen В началото на януари видяхме голямата еуфория и големите очаквания на хората там във връзка с референдума. Също времено ние проведохме разговори с е, властващите в Южен Судан – и се събудиха опасения, че пътят към бъдещето ще бъде още по-труден. Судан, както и съседните държави Сомалия и Чад, още сега се приемат като Фелд Стейтс и дали не съществува опасност новата държава Южен Судан още от самото начало да бъде такъв тип държава управляващите в Южен Судан са бивши предводители на милиции, които са в конкуренция помежду си. Малкото представители на гражданското общество съвсем съзнателно не биват допускани до формирането на държавата и малкото инфраструктура в страната се охранява от институциите на ООН и от други е, организации. Въпросът е какви конкретни мерки Европейският съюз предприема и в частност СВД е смятат да предприемат, за да подкрепят процесите в Судан? Какви са контактите до сега с Северен Судан и дали не би трябвало да посочим още нещо, че Китай е най-големият економически партньор на Судан. Каква е позицията на Китай при формирането на държавата Южен Судан? Има ли контакти на Европейския съюз с Китай по този въпрос? Благодаря на господин Селер. Госпожа Декайзер. micro, Monsieur le Président. Merci. Euh, c'est vrai, j'étais encore au Soudan il y a une dizaine de jours. Благодаря, господин председател. Бях в Южен Судан преди няколко седмици. И приветствам споразумението по региона Бие – въпреки неговите ограничения. Все пак то е важно като споразумение, защото дава някакъв шанс да се сложи край на кръвопролитията. Но става дума в него само за мироопазването в региона Абие. А политическия компонент, въпроса за границите и това, каква част от територията попада в севера и каква в юга и коя точно не са покрити. Затова имам няколко въпроса. След декларирането на независимост от страна на Южен Судан, аз винаги съм смятала, че Абие винаги е, е бил един блокиращ елемент който пречи на другите решения, решенията за нефта, за мира и прочие. времено обаче смятам, че това е въпросът, по който трябва да се работи, защото трябва да гледаме и в двете посоки, на север и на юг, за да следим какво се случва. И смятам, че това споразумение, поне едно предварително споразумение може да се разглежда като признак на добра воля от двете страни. И така ли ще го разгледаме или ще настоим за повече? Дали ще настоим да се вземат решения по другите важни въпроси, по които все още няма споразумение? Това е първият ми въпрос, защото ако оставим нещата до тук, има ли как да оказваме натиск? ще има референдум, ще има избори. Това въжи и за Южен Кордован. Това е част от настоящите преговори ли е? Или ще бъде оставено за по-нататък? На трето място, по отношение на колегите, които се безпокояха, че Южен Судан може да се окаже в положението на бездържавност. От много от известно време следя Южен Судан и виждам, че там се случват чудеса от е, политическа гледна точка, структурна гледна точка. Южносуданците са изпълнени с решимост да изградят собствената си държава. Вярно, че има огромни проблеми. Няма пътища, училища, болница, е, опасността от корупция е огромна, да. Но все пак е, не, не мисля, че, е, без, че Южен Судан е грозен от бездържавност. Благодаря, госпожа се. Съпредседателят господин Дева има думата. Благодаря, господин председател. Преди да задам и аз няколко въпроса и да обобщя казаното до тук, искам и аз да поздравя господин Грем Отсън за това, Um, че е получил рицарско звание от кралицата. Сега по въпроса за Конго. Ние е, бяхме там. Е, скоро след това прекосихме реката, стигнахме до Бразавия, срещахме се с президента Сасул, който много се безпокоеше е, за прилива на бежанци от Демократична република Конго към Конго Бразавил. И е, се е, притесняваше много, че е, процесите там могат да доведат до сериозни проблеми в е, Конго Бразавил. Нямам повече информация по въпроса. Знам, че има бежанци от провинцията Киво А, обаче какво е точно положението? Тези беженци имат ли право да а, гласуват? Кой изготвя избирателните списъци? с снимки ли са тези списъци, така както бе направено в Пакистан, за да е сигурно, че няма грешки? Това беше първият въпрос. Второ и е в е, едното и е в другото Конго пътища няма. За транспорт се използва удивителната речна мрежа. И въпреки това а, и речният транспорт не е особено развит можем да направим много, ако помогнем на Конго да използва тази отлична речна мрежа. Има ли някой в е, Генерална дирекция развитие, който разглежда един такъв евентуален проект? Оттам нататък сега ли а, е, искате да отговорите на въпросите или а, е, първо да обобщя? Първо искам да отговоря на въпросите. Благодаря. Ще започна първо с Судан. Бе повдигнат въпроса за подпомагането на сектора сигурност. При поделянето на отговорностите при предоставянето на помощ на Южен Судан, сектора сигурност е един от тези, за който водещата роля ще се поеме от САЩ и след това САЩ са готови да приемат участието на други донори. Европейският съюз има известни експертни познания в някои области, които можем да предоставим на разположение на правителството в Южен Судан. Обсъждаме редица действия и мерки в сферата на общата външна политика и политика на сигурност, най-вече в три насоки според съвета на външни работи трябва да работим прогресивно, поетапно. Първо, трябва да предоставим допълнителна сигурност по летищата. Летище Джуба е съвсем обикновено място, много трудно. Ще се справи то с притока от държавни политични ръководители на 9 юли от 9 юли то ще трябва да отговаря и за ръководството на въздушното движение. Т.е. има много предизвикателства, особено като си има предвид значимостта на, вън... на въздушния транспорт, тъй като това е държава, където другите видове транспорт са ограничени, тъй като няма износ на море. Без подпомагане няма да се осигурят търговски полети. В тази сфера имаме доста експертни познания, опит и можем да ги предоставим като част от пакета с мерки за подпомагане на сигурността. Освен това, можем да предоставим и помощ сигурността по река Райн. И тук имаме експертни познания. И на трето място може да окажем допълнителни мерки за подпомагане на сигурността по границите. Основното тук е, че по границата на много места логиката изисква така наречена мека граница. Нещо сходно с положението в Европейския съюз. Да могат хората лесно да преминават границата, но все пак да има такава с цел събиране на такси и така нататък. Много че, голяма част от населението са номади, голям проблем в АБИЕ, затова е много важно да помогнем на двете страни да, да разберат как може да функционира подобна мека граница. И в тази сфера ние имаме експертни познания и една цивилна мисия може да бъде предведена за тази зона. Всичко това, разбира се, ще се договаря с държавите членки това са само предложения, нямаме фиксирани планове, които да са приети, те още не са обсъдени с властите в Южен и Северен Судан. Но все пак това са част от възможностите, които могат да се легнат в пакета мерки за подпомагане на Южен Судан. Господин Бреда спомена, че трябва да създадем две жизнеспособни процъфтяващи държави. Всъщност, е, реалността е, че имаме една нежизнеспособна държава – Судан. През последните 20 години не бе жизнеспособна. Ето защо хората решиха да пробват създаването на две държави. Няма гаранции за успех, Но това, в което ние самите вярваме и сме заявили ясно на двете страни, е, че двете държави ще успеят, ако и двете са стабилни, жизнеспособни, проспериращи. Ако едната се провали, и другата ще се провали. В интереси на двете е да си осигурят жизнеспособен съсед на север на юг съответно. Това е в основата на цялостния подход – да се предостави такава помощ, която е необходима за постигането на жизнеспособна държава. Напълно съм съгласен, че все още нямаме липса на държавност, тъй като няма държавност. Когато няма държавност, не може да говорим за провалена държава. Това, което наблюдаваме в юга, е, че SPLM е стиковката на юга и на севера. Тя има съответните структури и двете части, а правителството няма. Това е едно предимство. Предимство, ако успеем да осигурим не еднопартийна държава, а жизнеспособна цивилна държава. Така че това е добра основа. Процесът ще е доста дълъг. Голяма част от бюджета на Южен Судан е за подпомагане на SPLA. Донори предоставят е, главно средства за останалите сфери на държавна дейност, здравеопазване, образование и така нататък. Това ще се промени с времето, но колкото по-бързо се извърши тази промяна, колкото по-бързо държавата започне сама да инвестира в изграждането на инвестиции и социални структури, толкова по-добре. И именно това е една от заявените цели на цялостния подход. Повдигнат бе въпроса АБИЕ. Споразумението, подписано вчера за АБИЕ, в известно отношение само възстановява статуквото от преди скорошната окупация на северно-судански сили – то автоматично не ни доближава до разрешаването на граничните проблеми, които остават там за статута на АБИЕ. Това осложнява допълнително положението. Някой твърди, че с референдум може да се реши проблема, но, но при положение, че половината граждани на АБИЕ са изгонени, вече не са там, не може да се говори за референдум. Трябва да намерим начин да се реши проблема, да се възстанови статуквото. Има международни сили на три различни нива, които работят в Судан. ЮНАМЕД, която играе роли според своите правомощия. Трябва да се помисли какво ще бъде ще след обявяването на независимост. Севера има едно мнение по въпроса, Съвет за сигурност на ОНИ има друго мнение. Ще има и нова сила на второ място, етиопски сили под командването на ООН, които ще осигурят мироопазващи функции в Абие. Тук ключове фактор е, че и севера и юга са приели присъствието на етиопци, които да изпълняват тези функции. Но, както казах, мандата ще е от ООН. Трябва тези сили да работят неутрално. И на трето място има най-различни форми за подпомагане на сигурността на Южно-Суданското правителство за създаването на армия под цивилен контрол, а не под контрола на SPLL, както е в момента. На последно място ролята на Китай в Судан – Китай ще присъства по време на честванията на независимостта. Китай не е инвестирал толкова много в Южен Судан, колкото в Северен Судан. Ние ще продължаваме да водим разговори с Китай по въпроса за Судан. Колкото ние имаме интерес, толкова и Китай. Има интерес към региона. Китай вече обяви, че ще покане президента Башия да на посещение. Политиката на Съюза е, че ако има държава, която е, е подписала римския договор, която приеме президент Башия, трябва да го арестува, за да бъде съден той в ХАКСкия трибунал. Това е позицията на Европейския е, съюз, която е съвсем последователна. Относно Демократична република Конго, вече имаме две мисии, ЮПОЛ и ЮСЕК. И двете продължават своята работа. Имаме сравнително добри резултати до момента. Водим разговори за сътрудничество ЮПОЛ и ЮСЕК – все още не, не сме предложили сливането на двете мисии, но това е един от вариантите, които обмисляме. Работата, се, която вършите, се цени, тя е дългосрочна, даваме си сметка, не може да се постигнат успехи за един ден. И ето защо трябва да продължаваме усилията си. Препоръката е да продължите двете операции, мисии в бъдеще бяха зададени въпроси за ролята на специалния представител за големите езера. С удоволствие ще внеса пояснения по въпроса, тъй като има известно... известна неяснота. Руан Дагия е много добър представител. Той изпълняваше ролята до януари бе назначен за ръководител на делегация в Южна Африка, понеже толкова добре справяше с задълженията си. От тогава насам има известна пропуск, липса на специален представител. Аз предложих да видим какви са вариантите, дали да назначим нов специален представител, да преустановим дейността на специалните представители там или да да има някакъв смесен вариант, работата да се върши от дипломатическата служба и да се предоставят все пак някакви средства. Така ли им се даваме сметка, че положението се промени и в Конго, и в Европейския съюз, в Демократическа република Конго. Положението не е толкова променливо, колкото преди 10 години, когато се е, назначи специалния представител, тогава се водеше война в източната част на района. Мисля, че положението се промени заради заслугите на представителя и на други органи в района. Има сближаване, положението не е толкова крехко, колкото преди, но все още е крехко. Както и да е, постигнете голям напредък. Европейския съюз сега разполагаме с дипломатическа служба, която я нямаше преди. преди назначаването на специален представител бе единствения начин да си отпуснем средства и да предприемаме такива политически действия. Сега вече не е така. С дипломатическата служба и върховния представител имаме нови възможности. При все това, по време на прегледа си дадох сметка, че има много действия, които прехвърлят границите на отделните държави и са по-скоро с регионално измерение. В процеса на предлагане на набор предложения за държавите членки, за това как да се обедини работа, която вършеше специалния представител с работата на дипломатическата служба и делегациите по места. Това ще изисква допълнителни ресурси. И вместо да имаме нов специален представител, възнамеряваме да назначим координатор от дипломатическата служба, който да обърне достатъчно внимание на регионалните аспекти на въпроса и да имаме един единен екип, който да работи по всички тези въпроси и да съгласува работата, която върши различни делегации в региона. По-настоящен имаме два екипа. Един на специалния представител и друг на дипломатическата служба. Идеята е да се объединят под шапката на дипломатическата служба, но да се запази акцент на тяхната дейност. Да продължим работата с незаконната търговия на полезни изкопаеми, с сексуалното насилие, друг проблем, особено в, южната част, в източната част на Конго. Това са предложения, които се, се надявам скоро да бъдат направени. Относно пръст изкопаем източник на конфликт. Обръщам голямо внимание на закона Франк Дот. Гледаме на някой от един от възможните варианти. На лице е също и процеса Кимбърли за диаманти, който е доста успешен. Много трудно е да се е, разпростре този успех за други полезни изкопаеми, за да има пълна ефикасност, даваме си сметка, и се нуждаем от механизъм, който в крайна сметка да е контрапродуктивен. Ще видим какво ще стане с, с нормативната редба в САЩ, но ми се струва, че някои от въпросите, които възникнаха по време на дебатите, показаха, че границите са си толкова пропускливи, колкото са. По-важно е да имаме контролиран пазар за диаманти. Няма смисъл решението е толкова скъпо, че да е контрапродуктивно. И така обсъждат се възможните варианти. Очевидно, е, че искаме да се спре незаконния трафик на полезни изкопаеми, с които се финансират е, отделни групировки. Дългосрочното решение е да се осигури възховество на закона и добра държавна администрация в Демократична република Конго. Това е дългосрочното решение. Ако смятате, че можем да стигнем до там сравнително бързо, това е най-доброто решение. И на последно място, избирателният процес предоставям известна помощ за сигурността на изборите. 2 милиона евро са заделени за тази цел. Ако се осигури мирна среда на изборите, ще се избегнат бъженските вълни. Киншаса е доста проблемно място, но ако осигурим сравнително мирни избори и ако се осигурим подкрепата на избирателната комисия, имам сравнителен оптимизъм, че ще се избегнат беженски вълни. Речният транспорт ще говоря с колегите от сектор Сътрудничество за развитие. Всъщност, вече обсъждаме идеята за един проект за речния сектор. на стоеност 40 милиона евро за изграждане на речен транспорт но все още не е финализиран проекта. Това е. Благодаря. Танок aveva chiesto di intervenire dopo che avevo già dato la parola al... Благодаря. След като дадох на господин Бескочил думата, бихте ли задържали за една минута? Uh, Относно кървовите диаманти. Диамантите от Зимбабве се пречистват през Дубай като легитимни и влизат на европейския пазар. Давате ли сметка за това? Въпросът ми е следния. Смятате ли, че Судан може да се превърне в обежище за Кадафи. До 9 юли има само 18 дни Публично бе заявено, че Южен Судан ще признае Република Сомалия като суверенна държава. Имате ли повече информация по въпроса? Какво ще стане, ако те признаят Сомалия? Ще има ли други страни от Африканския съюз, които да ги последват? И ако е така, смятате ли, че към този процес ще се присъедини Европейския съюз държавите членки? Благодаря, господин Танок. Е, Съвсем накратко по третия въпроса. Е, обсъждах въпроса за Кимбърли, процесът Кимбърли, докато бях в Южна Африка наскоро. Има заседание в Киншаса по процеса Кимбърли, който обсъжда въпроса. Не искам да предопределям изхода от разговорите сега. На второ място, не знам къде ще се намери обежище господин полковник Кадафи. А относно признаването на Сомалия, и аз чух, че Южен Судан смята да признае тази държава. Нека да изчакаме до 9 юли. Едва ли това ще е основният приоритет на суданското правителство? То си има и други проблеми. Ние в момента работим с администрацията Сомалийска земя, реализират се редица проектите. Комисарят е, сам проявява интерес е, към въпроса на нашата позиция относно целостта на територията Сомалия няма да бъде преразгледана в близко бъдеще за сега няма индикации Европейският съюз да е на път да си промени позицията. Едва ако си я промени, пак можем да обсъждаме този въпрос. Благодаря, господин Вайскот. Аз направих уводните думи. давам думата на господин Дева за обобщение. Ще бъде възможно най-кратък, казва господин Дева, защото господин Уескот ни даде информация за едни от най-важните отношения и области за Европейския съюз. И двата региона са богати и на нефт, газ и на минерали, необходими за добро економическо развитие. Така че партньорството ни с Северен и Южен Судан – Демократична република Конго и Конго Бразавил са от решаващо значение за економическото благоденствие и взаимовръзката между Европейския съюз и тези страни. Така се дава възможност, както казах по-рано, да се приложи на практика споменатото от по-рано, а именно от това, че Европейския парламент и комисията в тези си, в сегашния си мандат са най-ангажирани за подпомагането на развитието на демокрацията по света в сравнение с всички предишни мандати на парламента и на комисията. От тук нататък остава да видим какво ще стане с президента Албашир и какво ще стане, ако те трябва, той и баронеса Аштън трябва да бъдат на една и съща трибуна на 9 юни. Би било демократичен гаф да позволим те да бъдат на една и съща трибуна и да бъдат снимани заедно и така. Давам ти думата, Николас, по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички и на господин Уескот. След няколко минути ще пристъпим към гласуване по темите, които са включени в дневния ред. Благодаря ви. Bene, cari colleghi, possiamo eh, dare eh, inizio alla nostra sessione di voto. Така, предлагам сега да започнем с гласуването. Моля, поставете картите си в устройствата и преди да започнем нашата работа, бих желал от ваше име да поздравя колегата Хаутала. Тя е министър на развитието на своята страна. Беше избрана за такава. Аплодисменти, радваме се за нея. Това е последната възможност за нейно участие тук е, и то специално в гласуването в нашата комисия. Искам да й благодаря от името на всички за нейната много активна и постоянно добра работа като председател на Комисията по човешки права в рамките на Комисията по външни работи. Още веднъж и благодаря за всичко, което е направила. Сега можем да започнем с гласуването. Първо ще гласуваме по доклада на Тъкеш. към укрепване на реакцията на Европейския съюз при бедствия, ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ. Благодаря. Госпожа Бранднер, искам само да кажа, че искаме е, искаме разделно гласуване. Първо искаме да се извади до, да се гласува до да, инструмента за стабилност. Нямаше технически възможност да се подаде изменението на две части, защото той е в една и съща точка. реакцията при бедствия не попада в основния правен текст на инструмента за стабилност. За да облегчим процеса обаче, е едно разделно гласуване ще ни даде възможност да гласуваме ам, и да имаме избор по отношение на мисиите в рамките на политиката за сигурност и отбрана. Мисля, че няма какво да възразим показаното, следователно ще проведем разделно гласуване за изменение 7. Започваме гласуването. Започваме с изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 3. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 4. За? А, искате да контролираме чрез електронно гласуване 3. Тогава откривам гласуването по изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Трисът на 21 гласа. Аз съм също против, забравих да посоча това, значи отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 е оттеглено. 7 разделено на 3 части. Извинете, на две части поправя се оратора. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се.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 Липсват ми два допълнителни гласа, а всъщност да, аз съм единият. Край на гласуването, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, приема се, 17 за, против, въздържали се, приема се, 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега е, електронно гласуване по цялото становище, начало на гласуването, край на гласуването, с голямо мнозинство 52, извинете 53 с моя глас за и 2 гласа против. Можем да поздравим докладчика Тъкеш. Сега гласуваме по предложението на, за регламент на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила. 14. Оттеглено. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16.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 въздържали се, отхвърля се. 34 с устно изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 7 Значи 8, изменение 8, защото 7 и 35 са прияти, 8 се приема, 36 за, против, въздържали се, отхвърля се, 37 за, Искате по 36 да гласуваме електронно. Добре, тогава. Не, видях, че гледате въпросително, извинявате понякога. <laughs> Може така да се получи. Значи, е, електронно гласуване по изменение 36, начало на гласуването, край на гласуването, 27 аз също гласувам против. 27 на 27. Какво ще правим сега? Трябва да се консултираме, извинете. Ora mi confermano che il voto del Presidente vale, quindi è respinto perché è pari. Va bene. Allora, eh... Вижда се, че гласът на председателя има повече тежест, отхвърля се. Сега 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 с устно изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 10 с устно изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 38-39 са идентични, за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 32 на 24 приема се, след това 12 с устно изменение. Кой е за, против, въздържали се? Не ми е ясен резултата за това. Нека да гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. 47 за, 7 против. Приема се с голямо мнозинство. 13 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Едно за, против. Въздържали се, приема се. Начало на гласуването. Много колеги не са тук, които са поставили картите си, но начало на гласуването. Добре. Още веднъж от начало. Сега откривам гласуването. Надявам се, че сега всичко е наред. Само двама още не са приключили гласуването. Сега приключваме гласуването 50 срещу 1, 5 въздържали се, с голямо мнозинство се приема. Искам да поздравя докладчика сега. Госпожа Лезинг. Искам да протестирам срещу недемократичната процедура по отношение на резолюцията за парламентарен контрол. Ние по тази причина ще гласуваме против. Мога да изброя цял списък на недемократични процедури. Няма да го направя сега. Мисля, че самите вие знаете за какво става дума. Настоява моят протест и моето възражение срещу тази процедура да бъде включен в протокола на комисията. Благодаря. Господин Казини, госпожа Казини, извинете. В крайна сметка, господин Казини, искам да посоча, че резолюцията която урежда междупарламентарни отношения, попада в компетенциите на нашата комисия и искам да посоча също, че трябва да представим този въпрос на полския парламент, обаче все пак нека да дадем израз на всички тези опасения комисията вече да реши. Господин Брок, искам по принцип да дам право на господин Касини. Междупарламентарните отношения трябва да се пазят в Авко, обаче ние отговаряме за външната политика и за това тази комисия би могла да си сформира мнение по дадена резолюция това не е противоречие и смятам, че тази тема до сега е разглеждана в комисията. Благодаря на господин Брак. Господин Ван Орден, благодаря, господин председател. Доста се изненадах от ускорения начин, по който всичко това дойде при нас в комисията. И се надявам, че подобно щиво ще бъде е, проявена и към други депутати, когато искат да ускорят процедурата по други документи. Така е, е, иначе, или иначе нямахме много възможности за изменения. Има елементи, които просто не са коректни. Ролята на парламента за контрол на общата външна политика и общата политика за сигурност и отбрана. Ако прочетете е, договора, ще видите, че по тези две области на политиката парламентът няма право на контрол, има право да бъде информиран и да задава въпроси. И това е. Така че е, е, за какво става дума тук? Някакъв опит да се надскочат правомощията на, този на тази комисия и парламента – аз не мисля, че е, има каквито и да било основания за това в договора. Господин Дав. Господин председател, Давам си сметка, че тук процесът, процедурата е малко необичайна. Но в момента такът преговори между Европейския парламент и националните парламенти. Много важно е ние в тази комисия и в пленарна зала да реагираме на последния козак и на опитите на полския президент да изпълни ангажиментите, свързани с договора за разширяване на междупарламентарното сътрудничество. И бих искала да кажа на Джефри Ван Орден, че парламентът има сериозни правомощи по отношение на бюджета във връзка с общата външна политика и политика на сигурност и общата политика на сигурност и отбрана. Така че би било неразумно да пренебрегваме тези възможности. Проектотекстът спечели одобрение от широко мнозинство в нашата комисия. Разбира се, всички, които са против, могат да, да възражат сега. Добре. Смятам, че всичко беше съвсем разумно и приемливо по отношение на обичайната практика. Крайният срок е, за подаване на изменения беше много съкратен, но целта беше да може да се реагира на юлската пленарно в Страсбург. Затова трябваше да се експедира тази процедура, да се ускори. И това беше причината. Ам... Съгласен съм с казаното от някои колеги, че тази процедура съвсем не е стандартна. И по принцип не бихме прилагали тази процедура в други случаи. При обичайното състояние на нещата би се следвала обичайната процедура. Щяхме да имаме възможност да обсъдим нещата в подробности, да подаваме изменения и прочи. Но на този етап нямаше как това да стане. Тук имахме една бърза процедура, процедура по спешност. Така че, мисля, че направихме добре, че ускорихме нещата, за да можем да гласуваме във връзка с представянето на програмата на полското председателство. И така, предлагам да гласуваме анблок. По всички е, точки, заедно с устно изменение 1. Съгласни ли сте? Това е упростена процедура. Добре, гласуваме анблок за, против, Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Ancora qualche collega ha inserito la scheda ma non ha votato. Все още има няколко колеги, които не са успели да гласуват. Край на гласуването. 45 гласа за с мал глас, 3 против, 3 въздържали се. Поздравления на докладчика. Резолюцията се приема. Благодаря много за вашето присъствие и усилие. Ще се срещнем на следващото заседание на комисията. Hey! yeah, yeah. No, it's, uh, because we gave